Uh, uh, Уважаеми колеги, uh, много ви моля, онези, които не остават за обяснение на вота, да напуснат залата на парламента. Така че онези, които искат да обяснят вота си, да го направят. И да могат след това да си хванат и полетите. Oh. So once again... И така отново, колеги, много ви моля, онези, които няма да остават, да напуснат залата, така че да започнем с обясненията на вота. Много ви моля, бъдете достатъчно уважително към, уважителни към колегите, които искат да хванат самолетите си и да обяснат вота си. Thank you. Благодаря. Now we start the explanation of the... Започваме с обясненията на вота. Първото обяснение е по доклада на Гвардия Забал Рубайл, Гаранционния фонд за външни действия.